Уважаеми дами и господа, а, сега няма да казвам всички сте тук, защото май не сте всички, но добре дошли все пак. А, Бавно пристигат колегите, но въпреки това трябва да започнем работа, тъй като дневният ни ред е доста наситен. И ако не искаме да удължаваме заседанието си и в сряда след обед, трябва да побързаме. По дневния ред имам две-три бележки. Както виждате, до мен е не министър Феледжи, а господин Томас и Иван Том, Томаш, който е заместник държавен секретар. Срещали сме го и друг път а, добре дошъл сред нас. Той ще разговаря с нас по четвърта точка. А, пожелайте от наше име на вашия министр да оздравее по-бързо. Втората ми бележка във вторник на 12 в 16 часа имаме промяна господин Танака от Международната агенция ще дойде и измества се малко дневния ред, така че ще се радвам, ако всички вие сте тук и споделите тази промяна и с колегите си, доколкото знам и секретарията е писал. И след това GRC ще стане 18-та точка, а докладът за зелената книга FP8 ще е в сряда 11 часа. Веднага след гласуването. Ако Извинявайте, говоря за сряда, не за вторник. Освен това, отделът по политически въпроси организира семинар по космически технологии в сряда след обяд. Доколкото знам, всички са информирани, но все пак да ви припомня, от Лисабонския договор на сам отговаряме и за космическата политика, така че ще е добре да присъствате. Имам още две неща да кажа, но няма смисъл в момента, защото ги няма двамата души от секретарията, които ни напускат. Работили сме с тях дълги години и трябваше да се сбогуваме, но доколкото виждам ги няма. Какво друго да кажа? а, документите е, и протоколите от предишните заседания са на лице. Не чувам възражения, значи ги приемаме за одобрение и преминаваме направо към точка четвърта. Добре дошъл сред нас на господин Ковач, който ще направи преглед на унгарското председателство, което беше в много така емоционални времена и влизаха в дневния ред точки, които не бяхме планирали, но все пак успяхме да свършим доста работа заедно с вас. Добре дошъл, имате думата. Заповядайте. Uh, много ви благодаря, господин председател. Много се радвам да съм тук. Още от самото начало бих искал да изразя моите най-искрени съболезнования на Кипър и на правителството на Кипър за ужасяващата трагедия с експлозията, която доведе до смъртни случаи и който разруши голяма част от енергийната инфраструктура на острова, така че приемете нашите най-искрени съболезнования от името на унгарското председателство. Второ, господин председател, за мен е голяма чест да се намирам тук. Имах възможност да приема вашата почитаема делегация през ноември миналата година, когато комисията ИТРЕ посети Унгария при подготовката на унгарското председателство – то, както вие казахте, наистина се оказа доста по-вълнуващо, отколкото очаквахме. Ако ми позволите, бих искал да ви разкажа за 6-месечното ни председателство и за постиженията, които според нас са важни за политиката в областта на енергетиката и климата. Ако ми позволите, ще премина на унгарски. Господин председател, дами и господа, уважаеми депутати, за мен е огромно удоволствие да се намирам днес, да бъда сред вас отново и да се изкажа в края на нашето председателство и да ви разкажа за най-важните постижения на унгарското председателство в сферата на енергетиката. Унгарското председателство започна през януари и продължава 6 месеца. За нас това беше голяма чест и голяма отговорност. Отново бих искал да благодаря на Бългийското председателство и Испанското председателство. Бих искал да им благодаря за доброто им сътрудничество. Благодарение на тези три председателства триото беше толкова успешно. По време на унгарското председателство обсъждахме енергийната политика на Европейския съюз и взехме решение за близките години и дори десетилетия. Бяха обсъждани стратегически въпроси един от стълбовете на енергийната ни политика е обединен и ефективен енергиен пазар. За целта имаме нужда от добра инфраструктура и трябва да разгледаме някои области, в които трябва да се подобри положението, например, трансграничните региони. Трябва да повишим прозрачността. За това трябва да разглеждаме въпросите на финансирането на инфраструктурата, как да намерим източници на финансиране и как да финансираме тези проекти в бъдеще. С оглед на пазарните условия трябва да обмислим в средносрочен аспект сигурността на доставките, финализирането на единия пазар. Ние знаем, че 2014 година и новата финансова перспектива ще имат голямо влияние върху европейските приоритети в бъдеще. Имаме нужда от едина и ефективна енергийна политика. Ние знаем, че някои важни мерки вече бяха предприяти в рамките на унгарското председателство. Унгарското председателство постави за цел укрепването на конкурентоспособността на Европа. и енергетиката има важна роля тук. Уважаеми дами и господа, господа и дами и депутати, ако ми позволите, бих искал да обобщя най-важните постижения на унгарското председателство и основните събития. Вие знаете, че енергийната политика беше един от приоритетите на унгарското председателство. Ние обсъждахме стратегически документи, то много подробни и, и много подробно и тези документи станаха основа за бъдещата енергийна политика в Европа за близките години и десетилетия разгледахме целите и методите, ако искате, инструментариума, който ще се прилага в бъдеще. По време на нашето председателство ние постигнахме съгласие по приоритетите и постигнахме компромиси, които според нас са задоволителни за всички в Европа. Ние смятаме, че това е изключително важно, особено с оглед на постигането на целите Европа 2020 година. Е едно от най-важните събития под егидата на унгарското председателство беше заседанието на съвета по енергетика и иновации. За прав път в историята на Европа съветът разгледа енергетиката като основен приоритет и внимание беше обърнато на тази сфера на най-високо политическо ниво. Бяха потвърдени от съвета приоритетите в енергийната политика и по този начин не само успяхме да подготвим добре нашето председателство, но и да зададем цели за близките няколко години и дори десетки години. Ние определихме приоритетите в сферата на енергийната инфраструктура и решихме да излезем с документа, който съдържа някои заключения в тази конкретна област – на 28 февруари имаше още едно заседание на Енергийния съвет и там се разглеждаха краткосрочните, средносрочните и дългосрочните приоритети за период 2011-2020 година. Ние посочихме такива сфери като един енергиен пазар, енергийната ефективност, инфраструктура, нисковъглеродни технологии, научно-изследователска развойна дейност и сътрудничество с, с страните извън Европейския съюз. Разбира се, за да осъществим тези приоритети имаме нужда от финансиране, както на държавно ниво, така и на нивото на Европейския съюз. За това е необходимо да се намерят средства, за да се постигнат тези енергийни приоритети, в новата финансова рамка. Енергийната стратегия, след като тя бъде прията, ще трябва да бъде и наблюдавана. Разбира се, тази стратегия е важна за бъдещето. През март имаше някои важни изяви на унгарското председателство, например в Париж Международната агенция по енергетика избра нов генерален директор, господин Танако приключва своя мандат през септември и трябва да бъде избран неговия приемник. Ние сметнахме, че като страна председател ние трябва да гарантираме това, че Европейския съюз ще излъчи една кандидатура. Като група страни ние успяхме и се обединихме върху една кандидатура това беше госпожа Мария Вандерхувен и тя беше избрана като нов генерален директор на Международната агенция по енергетика. През март ние имахме някои неочаквани събития в Европа и в света. Събитията в Северна Африка, политическата ситуация в Либия най-вече и разбира се природното и атомното бедствие в Япония и Европейския съюз трябваше да реагира много бързо на 21 март председателството свика извънреден енергиен съвет, за да се обмислят политическите събития и енергийните последици за тях на това заседание беше обсъдена ситуацията в енергийния сектор и последиците за енергийния пазар. Обменихме мнения и постигнахме съгласие за мерките, които трябва да се вземат в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен аспект на нивото на държавите членки и на нивото на Европейския съюз. Министрите успяха да установят и да признаят, че държавите членки успяха да реагират на ситуацията, беше решено, че ситуацията ще продължи да бъде предмет на наблюдение и Европейския съюз трябва да поеме инициатива в това отношение. Преди две седмици имаше заседание между Европейския съюз и ОПЕК и ние заедно с Европейската комисия представлявахме Европейския съюз. Що се отнася до Япония, Участниците в Министерския съвет първо дадоха висока оценка на правителството и на частния сектор при гарантиране на безопасността. Ние изразихме подкрепа също така и за проверките на безопасност за атомните централи, в Европа най-вече. Подготовката на тези проверки и последващото прилагане на тези проверки е нещо, което получи широка подкрепа. Министрите също така съгласиха, че за да се гарантират разумни решения, необходимо е те да почиват върху добър анализ и надлежни проверки. За това съюз трябва да подпомогне Япония Япония при анализа на това, което се случва. А също така е необходимо да се гарантира пълна прозрачност, що се отнася до европейските АЕЦ. Редица агенции работиха по тези проверки на безопасността и през май те очертаха приложеното поле и начина за провеждане на тези проверки. Проверките ще разглеждат възможностите за грешки, предизвикани от човешкия фактор, от природни бедствия и нататък. Много е важно, разбира се, да има международно сътрудничество всички тези сфери, обаче ние извадихме е, извинете, терористични нападения от обхвата на тези проверки, тъй като това остава в прерогативите на държавите членки. Комисар Ротингър създаде целева работна група, която ще работи през юли и ще разгледа въпросите, свързани с АЕЦ неофициално на това ниво. Вече държавите членки започнаха да провеждат проверките за безопасност на ЕЦ. Следващата изява през май и имаше неофициално заседание на министрите. Тогава министрите проведоха консултации по пътната карта до 2050 година. Тази пътна карта разглежда изпълнението на целите в областта на енергетиката и климата. Това е дългосрочен план. Не се разглеждат и нисковъглеродни системи и също така се задават редица целеви показатели. Очакваме документа да бъде финализиран през втората половина тази година. Нашето председателство, независимо от това, смята, че е добре да има специално заседание преди този документ да бъде обнародван. Затова ние искаме да има задълбочен експертен дебат с участието на държавите членки, които да изкажат своето мнение, което да се включи в заключителния документ. Що се отнася до заключенията, резултатите от това заседание – Нашето председателство информира съвета за заключенията на заседанието, което се проведе на 10 юни. Това беше на официално заседание на министрите. След това в Будапеща се проведе друго заседание между председателството и комисията. Това беше конференция по енергийна инфраструктура на високо ниво. Това беше продължение на Мадридската конференция, посветена на същата тема. Ние поканихме изтъкнати експерти, проведохме дебат и също така Европейската комисия сподели своето виждане за законодателството, което трябва да се приеме. Това беше дебат, който беше посветен на най-актуалните събития в сферата на енергетиката. и нашето председателство на 10 юни представи резултатите от конференцията. Що се отнася до стратегическото мислене, то въпросът с енергийната ефективност тук стои на много високо място. Ние смятаме, че това беше един от най-важните въпроси за нашето председателство. През последните няколко месеца ние успяхме да постигнем съгласие по общо европейски параметри, които ще ни позволят да работим върху плана за действие. Енергийната ефективност е от огромно значение за енергийната политика в Европа. Това се потвърждава и от факта, че в заключенията на Европейския съвет от 4 февруари се казва, че в стратегията Европа през 2020 целта за енергоспестяване в размер на 20% остава много важна цел. Що се отнася до Европейската комисия, на 8 март комисията представи план за енергийна ефективност, комуникация за 2011 година, съобщение, извинете, за 2011 година. Този документ потвърждаваше заключенията на Енергийния съвет и планът за действие ще бъде реализиран от Европейския съюз. Смятам, че ние имаме съгласие по енергийната ефективност – Смятам, че този въпрос трябва да бъде приоритетен и в бъдеще за Европейския съюз. Това не е само вътрешен приоритет. В тази сфера имаме нужда от допълнително сътрудничество с трети страни, които имат същите интереси. Това въжи също и за страните, които са големи замърсители. Трябва да съсредоточим върху онези сфери, в които има голям потенциал за спестяване и за намаляване на емисиите. Това са сградите и транспорта. Това също така предполага създаване на стимули за инвестиции, създаване на необходимите стимули и т.н. Освен това, един друг приоритет за нас беше регламентът за прозрачност и интегритет на енергийния пазар. И председателството представи този проектодокумент на съвета. Документът беше реакция на кризата Идеята беше да се адаптираме към промените в ситуацията. В центъра на вниманието беше търговията с газ и електроенергия в Европейския съюз. Проведохме много плодотворни обсъждания, благодарение и на докладчика в Европейския парламент, господин Хаджи Маракакис, на когото благодаря за доброто сътрудничество. Благодарение на него на 2 юни Постигнахме съгласие с Европейския парламент в рамките на триалога, така че ние постигнахме повече, отколкото се надявахме да постигнем. Бих искал да благодаря и на вашата комисия за приноса ви и се надявам, че ще подкрепите чрез гласуване този доклад. И в заключение, дами и господа, бих искал да се спра на политиката в областта на климата и резултатите, които постигнахме в тази сфера. Разбира се, един от важните аспекти са преговорите за международна закрила на климата. В края на 2011 се очаква среща на върха в Дърван. Унгарското председателство организира изяви и извърши стратегическа подготовка за срещата в Дърван. Искаме да има един амбициозен, мащабен документ, който има обвързваща правна сила. Искаме Европейския съюз да е единен в своята позиция. Това е изключително важно с оглед на това какво се случва с протокола от Киото. Съветът прие редица заключения. Също така на 24-26 март имаше неофициално заседание на министрите по околната среда. И на следващото заседание се съветът на министрите по околната среда заедно с, експертите обсъди и стигна до решение по някои важни въпроси. Ние продължихме с преговорите на пътната карта по намаляване на въглеродните емисии. Целта е да се постигне ниско въглеродна економика и да се зададат целеви показатели до 2050 година. Искаме да има една нова важна стратегия, в която да бъдат привлечени много сектори и искаме да продължим с това, което вече се постига благодарение на енергийната пътна карта и плана за действие за енергийната ефективност. Трябва да разгледаме научно-изследователската дейност. Също така знам, че няма много време. Затова искам да ви информирам от името на унгарското председателство за факта, че вече сме провели стратегически дискусии на ниво експерти, на ниво министри. На 24 на 26 марта се състоя заседание на министрите по околната среда. Те приеха редица заключения и също така на заседанието на съвета на 21 юни те представиха тези заключения. И сега, ако ми позволите, господин председател, бих искал да приключа като благодаря на държавите членки на Европейската комисия и да ви благодаря на вас депутатите в парламента, членовете на тази комисия. Благодарение на вас успяхме да постигнем толкова много по време на нашата председателство. Благодаря ви за това, че подкрепяхте програмата и целите на унгарското председателство. Благодаря ви, че осигурихте успеха на унгарското председателство в сферата на енергетиката. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. А, това беше един доста обширен преглед. Записаха се и първите желаящи да вземат думата. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин заместник, държавен секретар, преди да задам въпроса си, нека да изразя благодарност за сътрудничеството ни с унгарското председателство, както ни обещахте в началото на председателството си, да бъдете в близки отношения с парламента, така и направихте. Аз бях докладчик в сянка на доклада Ремит а, участвах в тристранните разговори и се убедих в компетентността и гъвкавостта на унгарското председателство. В допълнение ще кажа, че приятелството между председателството и парламента се подчертава и от факта, че след приключването на председателството, при вече започнало следващо председателство, сред нас в комисията отново е представител на унгарското председателство, чието мото беше за по-силна Европа. Смятам, че специално в областта на енергийната политика можем да констатираме, че Европа действително стана по-силна на базата на опита от срещата на върха по енергетика. Действително смятам, че можем да се надяваме, че е, вече мина времето на приказките и започва времето на действията. Иначе няма да успеем да постигнем амбициозните цели от Европа 2020. Полското, е, извинете, унгарското председателство се сблъска с доста предизвикателства, не само по изпълнението на собствената си програма, но и във връзка с някои неочаквани събития в Северна Африка, в Япония. Като кажем стрес-тест, просто трябва да замълчим. А, наистина председателството действаше много ефективно работната програма беше толкова успешна, че доказва още, с още по-голяма сила компетентността на председателство. Въпросът ми е във връзка с Ремит и то не във връзка с миналото, а с бъдещото. Благодарение на компромисността на председателството успяхме да напреднем по много въпроси за единната регистрационна система, достъп до данни във връзка с въглеродния двокис и хармонизиране на санкциите в бъдеще. Последната тема беше крачка напред, само защото беше повдигната. И във връзка с всичко това, моят въпрос, какви шансове виждате за осъществяване на тези цели, господин държавен секретар? Благодаря, госпожа Коларска-Бубинска. Е, Благодаря. Много обстойно бе изложението, което а, направихте. Много действия разгледахте, които са предприяти от унгарското председателство. Имам два въпроса. Първия. С какво се гордеете в областта на енергийната политика като унгарско председателство? Много действия бяха предприяти, много неща, с които може да се гордеете, но с кое най-много се гордеете? Искам да ви попитам. Кое е най-голямото постижение? за Европейския съюз, предприето и по инициатива на унгарското председателство. Втория ми въпрос сега. Какво ще препоръчате на полското председателство? В каква посока да тръгне то, за да може до края на годината да каже, че а, то също е едно успешно председателство по отношение на енергетиката. Благодаря. Колегата Тичал. Благодаря, господин председател. И аз от своя страна искам да благодаря на господин заместник държавния секретар за представената информация. Имам няколко въпроса, имам и няколко бележки. От една страна, унгарското председателство каза, че вижда като свой приоритет енергийната ефективност респективно регламента за интегритета и прозрачността на енергийните пазари, е изключително важен за това председателството. И сега искам да ви попитам, доволни ли сте от постигнатите резултати и кои по-точно бяха тези постигнати резултати? Също така искам да ви попитам какъв е напредъкът по отношение на Набуко по време на вашето председателство – защото и това беше посочено като ваш приоритет в енергийната област, а и в заключенията на съвета от февруари се подчертава, че между правителствените интерконектори трябва да се подобрят. pentru Europa. Și aici proiectul și Coridorul както и да се премине към нови енергийни източници. В този смисъл казвам, че Южния коридор и Набуко са много важни. На нас естествено ни се ще Набуко да се осъществи колкото може по-бързо, а наблюдаваме обратното. Процесът върви твърде бавно. Затова питам какво сте направили до сега и какви резултати, с какви резултати може да се похвали а, правителството. Освен това, Европейската комисия беше казала, че до края на юни 2011 година ще представи на съвета доклад относно потребностите от инвестиции в областта на енергетиката. Искам да попитам, получихте ли наистина този доклад и какви по-нататъчни стъпки ще проистъкат от него? за да може средствата за финансиране да бъдат намерени. И последният ми въпрос също е свързан с енергийната ефективност. Много добре знаем, че директивата за енергийната ефективност вече е приета. Тя предписва постигането на много важни цели, особено по отношение на енергийната ефективност на сградите като докладчик от страна на парламента за енергийната ефективност на сградите, аз твърдя, че механизмът за гъвкавост на държавите членки дава възможност 4% или 5% да се инвестират за енергийна ефективност на жилищата. Ние поискахме обаче по-висок процент а, и настоявахме за гъвкавост, до, да се прояви гъвкавост, да се увеличи процента на 15, като се зададе и минимален прак от 10%. Става дума за бю, процент от бюджета. Госпожа Кавалио. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря и да поздравя унгарското председателство за чудесното сътрудничество с Европейския парламент. Въпросът ми е свързан с международните преговори за климата и очакванията ви по отношение на конференцията в Дърбан. В момента сме в края на първия период ангажименти е, по протокол от Киото. Опитваме се да установим един подход към преговорите. Първо по протокол от Киото, второ по конвенцията. Би трябвало да постигнем едно общо съгласие, едно споразумение, което да бъде по-добро, по-полезно за Европа, за да навлезнем по този начин във втория период по протокол от Киото. Международното положение обаче, най-вече в Запад, а сега вече и в Япония, не облегчават нещата. В Канкун най-неочаквано успяхме да постигнем успех в някои ключови области, което беше неочаквано, като например отношение с развиващите се страни, финансирането, трансфера на технологии. Не се очаква да постигнем в Дърбан първо пълно съгласие, това сигурно ще остане за 2012 година. Но според вас, кои са областите, в които можем да отбележим, да отбележим по-сериозен напредък при преговорите, за да можем 2012 година да достигнем до общото задоволително споразумение? Благодаря. Колегата Оди. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря за тази информация. Вие наистина като председателство дадохте своя принос а, за напредък в Европа. Имам един въпрос от любопитство го задавам. Споменахте тройката с Испания и Белгия, а искам да попитам за групата Визикарт. знам, че участваха Франция, Швеция, Чехия, след това Дания, Полша и Кипър. Какъв е резултатът от тази работа? Освен това въпросът за Европейската енергийна общност. Държавите членки имат различни е, възгледи по отношение на енергоисточниците, които са държавна собственост. И сега на базата на 6-месечния си опит, смятате ли, че с тези държави наистина може да се създаде европейска енергийна общност? Освен това искам да ви попитам каква допълнителна полза според вас донесе вашето председателство за инфраструктурата. Имам впечатлението, че има много голямо объркване в това отношение. Вече не се знае кой кум, кой сват и кое чие е. Ясно ли е наистина кои са собствениците на инфраструктурите, което е много важно за тяхната добра работа? Э, Благодаря и тъй като не виждам други желаещи, давам думата на нашия гост. papírjaimat azért rendezgettem, mert nekem is meg kell dicsérjem azt az együttműködést. Благодаря ви за въпросите. Ще почна с това да поздравя вашата комисия. От ваша страна сътрудничеството, съдействието беше много добро. Вие добре знаете какви са нашите приоритети и определено ценя сътрудничеството между унгарското председателство и вас. Сигурен съм, че в подобно положение ще бъде и полското председателство. Сега ще премина към въпросите. Господин Дюрк, благодаря ви първо за милите думи. Опитахме се да организираме едно председателство, което да е положително настроено към парламента. Провеждахме плен идвахме на пленарни заседания, на заседания на комисии, винаги когато сме присъствали, сме се опитвали да задоволим исканията на парламента като а, държава членка. Това бе много полезно за нас. Това е една роля, в която сега се връщаме. Сега вече ще бъдем обикновена държава членка. За нас беше много полезно да работим с водещите комисии от вашия парламент. За нашето министерство най-вече бе полезна работата с вашата парламентарна комисия. Това беше един много положителен опит и, и ние ви благодарим за а, подкрепата. В бъдеще се надяваме като държава членка да продължим с това сътрудничество. И сега към а, въпросите. Вярно е, че имаше някои основни а, моменти, като например процеса на единна регистрация. Там надминахме очакванията си, което е много щастливо обстоятелство, защото мисля, че системата за единна регистрация е нещо много добро, нещо много положително. Говорим за данни за въглеродния двокис, обмен на такива данни, Хармонизацията на санкциите също бе приоритет, който успяхме да постигнем. Унгарското председателство одобри предложенията за изменение на Европейския парламент. Надяваме се, че това ще доведе до по-голяма прозрачност, че ще сме в състояние по-добре да следим пазара и това от, от своя страна да насърчи новите участници на пазара. Тази цел бе, се изпълнява и от системата за един регистрация и чрез прозрачността на санкциите. Що се отнася до а, квотите въглероден диоксид и данните, които ще се предлагат, новата агенция, която ще отговаря за тази дейност и европейските регулаторни органи и сътрудничеството между тях, а, мисля, че това също е нещо положително и ново. Това всичко не го споменах в уводните си слова, защото не разполагах толкова дълго време. Но сме обсъждали тези въпроси на най-високо министерско равнище на 3 март. Проведохме заседание, заседание в Любляна по повод откриването на агенцията. Директора на агенцията ще дойде също да говори при вас по отношение на директора. Мога да кажа, че вече се радваме на много добро сътрудничество. Провеждали сме и срещи на унгарски експерти с агенцията. Всичко върви много гладко. Госпожа Коласка Бобинска. Следващия въпрос. Винаги е трудно. Това е както когато сте баща, имате два сина, от кого се гордеете по... с кого се гордеете повече. Много е трудно да се отговори на този въпрос. Аз нахвърлях доста от нашите а, постижения. Всички от тях смятам за положителни, но не мога да обособя едно като най-добро. Унгарското председателство наистина бе в специално положение. В началото на а, година годината встъпихме в председателската функция и пред нас бяха отворени някои много важни стратегически досиета, например енергетиката, енергийната инфраструктура, стратегията 2020. Сериозна купчина важни документи ни чакаха на бюрото и това, с което най-много се гордеем е, че успяхме всъщност да ги предвижим всичките. Европейския съвет също излезна с много конкретни предложения. Те разгледаха важни приоритетни въпроси на това важно държавническо равнище на държавните глави. И това е нещо, през което не може, както вече го казах и в началото. Това е нещо, което е важно не само за съвета, а също и за целия Европейски съюз въпросът, това, че тези въпроси са разгледани на такова високо равнище. Годините 2015-2015 са изчистени, имаме крайните срокове за единния пазар, създаването му. Това са много важни желони, които сме успели да постигнем. Трагедията в Кипър която се разрази днес, вчера, а, а, ще трябва да докаже, че нито една държава членка няма да остане изолирана. Нито една държава членка няма да бъде остров. Трябва ни а, солидарност и обща инфраструктура. Именно за това, за нашето председателство, този въпрос бе от, такъв, от такова голямо значение. Що се отнася до това, какво бихме препоръчали на полското председателство? Бих се върнал на коментаря, направен от председателя малко по-рано. Унгарското председателство, както вече казах, бе в особено, в особено положение, защото бяхме част от едно много успешно трио или тройка. Това беше първото толкова успешно трио всъщност. Ние е, закриваме триото, а за 2011 година знаехме, че това ще бъде Централна европейска година, така да се каже. Първо ние, после полското председателство. Това само по себе си е доста особено. И действително, сътрудничеството бе на много високо ниво. Министър Баблак се срещахме, за да обсъждаме отношението и предаването на щафетата между унгарското и полското председателство. Други министри също вече са започнали да си сътрудничат. Обсъждали сме съобщенията, енергетиката и полското и унгарското председателство дадоха сериозен принос. Министър, полския министр, който ще говори е, днес е, пред вас, е, също е, ще засвидетелства. Е, тази съгласуваност. Е, но разбира се, полското председателство ще трябва да определи какво да прави през е, следващите 6 месеца. Светлината от прожекторите се мести върху тях. Това е суверено решение и те ще трябва да отговарят на този въпрос. Госпожа Такао, следващия въпрос. Само това бих ви казал. Въпросът на Буко определено претърпя известно забавяне този европейски проект. В каква степен унгарското председателство е отговорно за това, не мога да ви кажа. През последните няколко месеца обаче сме отбелязали съществен напредък. Аз бях там, министъра беше там, комисарят беше там. Проведохме среща с страните от Набуко. Също това стана в Анадола, в Турция турския министр ни покани на тази среща, на всичките страни участнички в Набуко, а също и най-високо поставените представители на енергийните агенции присъстваха, за да подпишат споразумение в подкрепа на проекта. Проведохме разговори и благодарение на новия документ, на новото съглашение, успяхме да се споразумеем по техническите страни на изпълнението на проекта на Буко. През последните няколко месеца на председателството вече се активизираха нещата по Набуко, даде се нов тласък за развитие и съм сигурен, че и вашата комисия се занимава с газовата инфраструктура, защото това е много важен въпрос. Набуко и Южен поток са много важни елементи от тази тема. Освен на Буко, обаче, мисля, че е, трябва да говорим и за Южния поток, Южния коридор. Извинете, и за Северния поток. Е, защото трябва да говорим цялостно за покритието на цяла Европа. Не мога да говоря единствено за постижение на унгарското председателство. Знаете, че господин Барозо, председател на комисията, беше поканен на срещата Вишеград 4. Румъния, България също участваха в тази среща и се създаде е, работна група на високо равнище, която да се занимава е, с бъдещето на този коридор. А от е, унгарска страна аз съм лицето за свръзка. Аз участвам в това съгласуване от започването на дейностите преди година. През ноември, по време на полското председателство, се надяваме да се проведе втора неофициална среща и до тогава да се излезем с план за действие за газа, нефта и електричеството. Тези три а, сектора да се разгледат заедно. Надявам се до тогава да сме разработили планове за развитие, които да могат да се а, разпределят а, за бъдещи периоди и да почнат да се изпълняват. Това е нещо от огромно значение за единния пазар а, на енергия в Европа. Надявам се съвсем скоро да се предприема действия по този въпрос. Това частично отговаря и на друг въпрос на колега, който за попита за, за координацията между различни страни. Затова преминавам към потребностите от инвестиции. Внимателно проследихме работата на комисията, най-вече господин Йотингер. Много внимателно Следяхме действията, трябва да видим какво ще стане е, и с многогодишната финансова рамка, преговорите е, по нея, как ще се развият. Това, което видяхме е, че е, очевидно ни трябват инвестиции, но трябва да определим приоритетите. Трябва да се, да се съгласим по тях не можем всички нужди да покрием от обществени средства, от средствата на данакоплаците и частния сектор ще трябва да вземе участие. Поставили сме цели за приобщаване на големите енергийни компании в Европа. Госпожа Каравайо, благодаря ви, между другото, за въпроса. Парламентарната комисия на, по а, околна среда, вярно, е, че не беше представена на форма, за който говорите. Видяхме, че а, можем да постигаме успехи по някои а, проекти, но а, няма а, как без съгласуван натиск от страна на европейска страна да постигнем а, сериозен а, успех. Видяхме и в Дърбан как а, Русия, как Турция и други страни а, теглят нещата към себе си. Затова ние трябва да излезем с една единна позиция. В миналото унгарските служители са се опитвали да съгласуват тази позиция. Не е никак лесно, но сравнително успешно сме се справили за сега по вътрешната съгласувана европейска позиция. Видяхте какво стана на 20 юни. 26 държави членки се съгласиха, се споразумяха. Само една държава членка – не а, беше зано, в крайна сметка склониха и те да се присъединят към общата позиция. Естествено, че има много спорни въпроси и няма как всички да са съгласни по всичко и ние като председателство бяхме изправени пред това сериозно предизвикателство. В това отношение желаем и на полските колеги а, успех. Госпожо Оди, трите тройки. Ние бяхме а, първата тройка от новия вид. Сега влизаме в втората такава. Не мисля, че можем да даваме пример, да бъдем образец за полското председателство, за това какво да прави нататък, защото сега е един преходен период. Разбирам, че сътрудничеството е било на високо ниво и за Полша. Това е нещото, което разбирам от полските колеги за сега ние, разбира се, не сме разботили единствено с предходните две председателства, а поддържали сме връзка и с следващите. Последният въпрос е енергийната ефективност. Оставих това за накрая, защото искам да навляза в малко повече подробности по него, с което ще а, приключа с отговорите си. 2020 година потребление на енергия. 10% е корекцията за ефективност. Това е какво сме се разбрали за сега с комисията. Вместо 20% идва това. Неотдавна комисията реши да а, направи тази корекция. Имаше нужда от нея, действително. След това ще се преразгледа до няколко години плана за енергийна ефективност. И в този контекст ще преразгледаме и стратегията за 2020 година, нашите програми, националните програми в това число, за да видим кое е сработило успешно и кое не, за да видим дали е необходимо националните цели, националните норми да се коригират. До тогава няма комисията да излиза с предложение за промяна на целите, националните цели. На 22 юни мисля, а, че комисията а, изпрати доклад по този въпрос. Преди това и съветът се е произнасял по него, само че това не е нещо, с което ще се занимаваме ние, а полското председателство. Новите, встъпващите сега в председателството министри, те ще трябва да говорят по този въпрос. Един по-общ въпрос, свързан с енергийната ефективност. Обществения сектор трябва да а, играе водеща роля, роля на образец. Трябва ни а, обща референтна рамка. Това е нещо, което и а, унгарското правителство и други правителства се опитват да въведат. Не само за а, вътрешни цели, не само за националните инициативи. Важно е да гледаме на нещата и в регионален, и в глобален а, план. И по такъв начин да се опитваме да изчистваме всичките съществуващи про... проблеми. Трябва да работим с партньори, трябват ни а, стимули за инвестиции, трябва да насърчаваме инвестициите, е, трябва да направим така, че е, инвеститорите да проявяват интерес. Трябва също така да браним интересите на местното население, на развитите отрасли по региони. Трябва да приобщим други заинтересовани страни в това упражнение, за да сме сигурни, че сме покрили всички свързани страни. Други инструменти. В Унгария вече имаме национален план за действие за енергийна ефективност в момента се е, разглежда от е, Министерския ни съвет. Тъй, че работим по този въпрос, трябва също да анализираме това, което е станало до тук, за да решим как да продължим в бъдеще, но трябва да е, действаме бързо, трябва да сме максимално ефективни по отношение на бюджета и за да постигне максимална енергийна ефективност, да трябва да търси максимално широко сътрудничество. По отношение на стопанския сектор, мисля, че е, има какво да се направи там. По отношение на енергийната ефективност, например, е, схемата за търговия с емисии, тя може да се оползотвори по-добре, трябват ни интелигентни мрежи, е, програми за жилищните сгради, така че потребителите да имат пълна информация и гражданите също да могат да се приспособят към тези нови цели и да дадат своя принос за тяхното постигане. И не на, последно мя... не на последно място, а, по отношение на финансовата рамка, трябва да получим подкрепа и от Европейския съюз, финансова подкрепа, за да можем да а, осигурим ход на максимален брой механизми и да реализираме максимални економии от енергийна ефективност. И така, благодаря ви за вниманието. Надявам се да съм отговорил на всичките ви въпроси. Е, ви благодаря, господин Ковач. Със сигурност отговорихте на всички въпроси, най-малкото на тези, които бяха зададени. Благодаря ви от сърце. Моля ви, предайте на колегите от унгарското правителство нашите истински благодарности. Наистина сътрудничеството с вас беше интересно, беше успешно. Успяхме да се справим в много сложни времена. Благодаря. Okay. И така, уважаеми дами и господа. И бързах май, но все пак да преминем към следващата точка от дневния ред, но първо да ви съобщя нещо, иначе ще забравя. В секретарията ни непрекъснато има текучество, едни идват, други си отиват. Този път има нещо по-необичайно, защото си отиват двама членове на секретарията, които отдавна работят с нас. Госпожа Гомес и госпожа Шарпентие. И двете работиха дълго време в секретарията на различни постове бих казал, че са сред стожерите, така. Винаги е могло да се разчита на тях влагаха много усилия, много работни часове имат зад гърба си и мисля, че заслужават една сърдечна благодарност за чудесната работа, която вършиха. Желаем им от сърце на новите си постове да имат точно толкова успех. Всичко най-добро! И така, вече наистина преминаваме към следващата точка от дневния ред. Става дума за политиката на Европейския съюз по отношение на Световната конференция по радиосъобщения през 2012 година. Има толкова много конференции, както виждате и на тази тема си има отделна конференция. Не е необходимо да се впускаме в подробности. Става въпрос на, е, че, е, на следващото заседание пленарно трябва да имаме резолюция по нашето отношение за тази световна конференция. За това координаторите ни решиха да поставим устен въпрос на комисията, след което комисията ИТРЕ да излезе с резолюция съгласно член 15 от правилника. Важно е Европейският съюз да бъде единодушен, когато се водят многостранни преговори, да се зачитат принципите на договора за Европейския съюз и е важно е да припомняме и настояваме Европейската програма за частотния спектър за е, мобилните е, ра, е, съобщения. Разбира се, че днев... се подготвя в момента дневният ред на следващата конференция по радиосъобщения. Колегата Хекмар се занимава из основи с въпроса, за съжаление не е пристигнал още. Така или иначе имаме 26 поправки и предложения за изменение. Накрая се споразумяхме за текста, който утре ще ви бъде предложен за гласуване и се разбрахме да гласуваме анблок. Тоест, ако до тогава не се чуят възражения, ще постъпим така, ще спестим време, В момента нямам указания, но госпожа Тикал искаше да каже нещо. Благодаря, господин председател. Нямам бележки или възражения по вашето предложение. Единственото, което искам е да добавя няколко неща, във връзка с тази конференция. Не знам сега ли да го направя или по-късно. Благодаря, сега ще го направя. Тази световна конференция, международна конференция е от голямо значение, защото става дума за радиочастотния спектър този спектър в момента е недостатъчен. За това говорим, че е критичен ресурс. Европейския парламент неколкократно е настоявал за по-тясно сътрудничество и хармонизация на радиочастотния спектър. Неотдавна излезе и решение – във връзка с програмата за хармонизиране на радиочастотния спектър, именно с цел този ресурс да се експлуатира максимално добре. Ето защо позицията на Европейския съюз ще продължи да е същата и за напред, и ние ще настояваме за нея, а именно, разбира се, без да забравяме субсидиарността и прерогативите на държавите членки, ще настояваме за повече координация и по-добро разпределение на радиочастотния спектър. Смятам, че на тази конференция ще трябва да се говори по-сериозно за различните взаимни влияния и така наречените интерференции, които има както на границата между държави членки на Европейския съюз, но ги има преди всичко на границата с трети страни. Това е много важно, например, с оглед на сигурността на потребителите на мобилни телефони. В резолюцията би трябвало да се отчетат и някои елементи от космическата политика на Европейския съюз. Имам предвид, например, проекта Галилео, но и проекта GNSS. Това е новият навигационен проект GMES повтарям, приоритетите ни са, разбира се, радиочастотния спектър, но и а, премахването на смущенията и интерференциите по границите. Председателят, ако няма други или някой иска, искате да кажете ли нещо, господин Хекмар? Благодаря ви. Извинете, че закъснях. Имаше един автобус, с туристи пред сградата и след това не работеше асансьора, за това закъснях няколко минути. Бих искал да се изкажа за проекторезолюцията. Беше много лесно за нас да се съгласим, тъй като подходът е доста широк и удовлетворява всички политически групи. Разбира се, всичко това е много добре, но някои от тези въпроси са противоречиви и мисля, че това показва, че ние всички сме се убедили в това, че са необходими реформи в сферата на радиоспектъра. Що се отнася до конференцията от 2012 година, тя е стратегическа по редица причини. Първо има неотложна потребност да се обмисли как да се процедира. И също така какво ще бъде решено през следващата конференция 2015 година. Това ще бъде заложено през 2012 година. За това виждаме, че има сериозно внимание, което се обръща към законодателството за радиоспектъра, което ние приехме преди няколко месеца. Във всички части от резолюцията се отразява общото ни съгласие което ни позволи да съгласим с различните становища, изказани от различни политически групи. Така че си мисля, че това е точно случаят, когато няма нужда толкова да се говори. За нас този въпрос беше сравнително лесен. Бих искал да благодаря на всички представители на други политически групи. Благодаря. И само ако ми позволите, господин председател, размисъл по този повод. Това не е отразено в резолюцията, но може би това е добре да обмислим в бъдеще. Спектъра и далеко съобщенията са една от сферите, които се развиват най-бързо. И е малко странно, че в тази сфера имаме много бюрократичен подход към справяне с глобалните въпроси във времена, когато всичко се променя толкова бързо. Това е традиция от миналия век и може би е добре да обмислим как в бъдеще да подхождаме към тези глобални решения и глобални събития, но разбира се, това не е въпрос свързан с резолюцията. Благодаря. Всяка така допълнителна мисъл е мъдра. Всичко е ясно. Утре гласуваме. Сега минаваме на шеста точка от дневния ред. Добре дошъл сред нас на нашия гост господин Поточник, директорът на АСЕР, Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия и в следващите минути ще се занимаем с тази тема. Fine, fine. So, meine Damen und Herren, Sie sehen... Така, уважаеми дами и господа, както виждате, имам удоволствието да поздравя сред нас няколко гости, наред с господин Алберто Поточник, директора на агенцията. А, сред нас е и управителя на борда както и заместник управителя на борда на Агенцията за сътрудничество между регулаторите. Първи ще вземе думата, доколкото знам, господин Поточник, след което ще можем да разговаряме. А, само, че трябва да имаме предвид, че имаме и по нататъшен дневен ред, така че ще поглеждам и към часовника. Господин Поточник, заповядайте, ако искате, можете да започнете. Thank you very much, благодаря ви, господин председател, почитаеми депутати в Европейския парламент. Много съм благодарен за тази възможност. За мен е чест да се изказвам. Тук имах подобна възможност през юни 2010 година, скоро след назначаването ми за директор на Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори. Тогава обсъждахме вашите очаквания и моите планове Радвам се да кажа, че днес мога да ви представя някои първоначални постижения на агенцията. Заедно с мен е тук господин Мок, който е председател на управителния съвет на агенцията и председател на съвета на енергийните регулатори в Европа. И също така и заместник-председател на управителния съвет. Бих искал да ви разкажа за това какво се случва в агенцията, как изпълняваме работната ни програма за тази година и искам да ви представя програмата за работа за следващата година. Тя беше прията съвсем наскоро, одобрена от съвета на регулаторите. От последното ми изказване тук ние поддържахме контакти. Имаше контактна група на нашата агенция и с тази контактна група ние проведохме заседание през декември. През декември представихме също така доклад за напредъка и представих през Флоренция също така една презентация, която вие получихте. Ние поддържахме контакти, но независимо от това, много съм ви благодарен за тази възможност да се изкажа пред вас днес. Okay, sorry. Yeah, it seems to be working. It's just my, my problem. <laughs> Okay, so if we look at what has happened until now, uh, I took office. Ако разгледаме какво се случи средата на септември миналата година вляза в длъжност в Брюксел и екипът започна да работи на 1 октомври, много скоро след като встъпих в длъжност. От ноември подписахме споразумение за седалището на агенция с правителството на Словения. Много съм благодарен на словенското правителство за сътрудничеството и за доброжелателния подход – в целия процес на преговорите. Започнахме през юни и успяхме до края на ноември да подпишем споразумението. Това означаваше, че до 1 февруари тази година ние успяхме да преместим нашата дейност в Любляна. И от тогава ние работим в Любляна. Както и вие знаете от унгарското председателство, ние изцяло започнахме дейност на 3 март тази година, когато влезе в сила и третия енергиен пакет. Ние официално открихме наш, наш офис в Любляна. Виждате тук червения правоъгълник, който показва къде се намират нашите офиси. И така от март работим в Любляна. Там работи нашия екип. Що се отнася до набирането на персонал, ние започнахме тази дейност миналата година. Набирането на персонал започна преди да вляза за дължност. Европейската комисия започна тази дейност. Бих искал да благодаря Генерална дирекция енергетика и други генерални дирекции за тяхната помощ. В момента имаме 52 служители, аз и 51 други служители те са командировани национални експерти. В момента 23 души вече работят в офиса ни в Любляна, включително и един служител за свръзка в Брюксел, който започна работа преди около 2 месеца. Имаме още 8 служители, които вече са назначени и те ще започнат работа до октомври месец. И също така в момента набираме хора за още 16 вакантни длъжности. Нашите планове са да приключим с набирането на персонал до края на тази година. Може би само едно място няма да бъде заето. Така че ще имаме 51 служители при 52 вакантни длъжности националността на кандидатите не е била критерий при подбора на служителите и така е. И би трябвало да бъде, но подборът ни до сега показва, че имаме наистина много разнообразен състав на служителите и това е един от аспектите, които според мен са много важни в дейността на агенцията. Така че, въпреки, че ние не сме се стремили към това, ние наистина имаме късмета да имаме кандидати от най-различни европейски държави. Сега бих искал да разкажа за това как работихме тази година. И ще работим тази година. Има редица дейности, които са предвидени в нашата работна програма, становища по устов, по устова списък на членовете, правилника за дейност, за да може агенцията да функционира. Редица рамкови насоки. Това са документи с критерии, принципи за мрежовите кодове и имаме такива рамкови насоки, които са вече финализирани за различните сектори приключихме с становищата и препоръките по работната програма и по плана за развитие на мрежите. Имаме мандат да разгледаме за това как се създава фондът за обещетяване на операторите на преносни системи. Разбира се, тук имаме различни графици за всяко тези дейности. Освен това имаме дейност мониторинг на вътрешния енергиен пазар и на регионалните инициативи и сътрудничество. Тези два аспекта в момента се започват и ние много активно ще работим по тях, особено що се отнася до регионалните инициативи. Сега, какво сме постигнали до сега? Тук виждате какви са нашите дейности до този момент и какво планираме до края на годината. Основно се средоточаваме върху рамковите насоки. За нас това е най-важният аспект в дейността на агенцията тази година. С радост бих казал, че благодарение на сътрудничеството с националните регулатори и други органи успяхме да започнем публични консултации по е, два проекта на рамкови насоки в същия ден, в който официално беше открита агенцията, т.е. на 3 март. Дейността по тези и по други насоки върви безпроблемно и в края на този месец или в началото на август ще можем да публикуваме три от тях. Освен това, представихме становища по устава правилника за дейността и списъка на членовете. Така че сега в момента групата на операторите на преносните системи има възможност да оперира, да работи пълноценно. В момента работим по други рамкови насоки по балансиране на газовия пазар, например. Що се отнася до програмата ни за следващата година, Част от нея ще означава продължаване на вече започнатите дейности. Вие знаете, след като са одобрени рамковите насоки, след като те официално са одобрени от Европейската комисия, те се предават на националните оператори на преносните системи и след това те предават разработените от тях документи на агенцията, която да даде оценка след задълбочен анализ на подадените документи. Ние ще продължим да работим върху редица рамкови насоки, например по оперативната съвместимост и балансирането на газовия пазар. Това предвиждаме да финализираме в началото на следващата година. Освен това, разработваме насоки за достъп на трети страни, а също така и по обмен на данни. Също така започнахме да разглеждаме мрежовите кодекси. Разглеждаме редица такива кодекси преди да ги предложим за официално одобряване от Европейската комисия. Също така ще разглеждаме предоставянето на становища и препоръки по работната програма на Европейската мрежа на операторите на преносните системи и много скоро ще публикуваме за газовия пазар, а след това по електроенергията. Също така разглеждаме дейността по мониторинг на вътрешния енергиен пазар. Както вече споменах, тази година планираме да заложим параметри и показатели, за да наблюдаваме събитията и тенденциите на вътрешния енергиен пазар. Това е свързано с изпълнението на регламента РЕМИТ. Също така важна дейност за нас са е регионалните инициативи и изпълнението на правилата за вътрешния пазар за електроенергия и газ. Регионалните инициативи за нас са много важни и ние ще стремим да определим пътища за насърчаване на сътрудничество. Що се отнася до изпълнението на регламента РЕМИД, ние следим внимателно решенията на съвета и на парламента. Ние се подготвяме да изпълняваме регламент Ремит. Вече започнахме подготвителната дейност и да определим дейностите, които ще са необходими за целта. Така че това е което сме постигнали до сега. Благодаря ви за вашето внимание и разбира се, господин председател, много ще се радвам да отговоря на въпросите на депутатите. Много ви благодаря. Изключително прецизно и точно представяния. Но все пак ще има въпроси. В това е и смисълът на вашето идване. Колегата Бърк. Е, благодаря, господин председател. Благодаря на господин директора за тази презентация. Желая ви наистина много успех в бъдеще. Току-що изслушахме представител на унгарското правителство, с който разговаряхме включително и за единния европейски енергиен пазар. Надяваме се, казахме и пред него, казвам го и пред вас, че вече думите ще бъдат последвани от дела. Вашата агенция може да изиграе много важна роля в това отношение като от вашият успех ще зависи наистина доброто функциониране на единия европейски енергиен пазар. За а, регламента Ремит, той може да се превърне във важен крайъгълен камък, като докладчик в Сянка от името на ЕНП през последните седмици имах възможност да участвам в преговорите по регламента. Във връзка с оперативните задачи по, нас... по надзора, вие споменахте, че в момента набирате персонал. Та, въпросът ми е какви допълнителни оперативни задачи ще проистъкат от факта, че от а, както възникна изобщо идеята за вашата агенция, а, всъщност нещата се промениха и се очертаха много нови полета за действие. Ще поискате ли допълнителни средства, за да можете да имате действително необходимия брой персонал? И друг въпрос. Първоначалното предложение на комисията беше, съдържаше нов елемент, а именно задължителната регистрация. Какво е вашето мнение по този въпрос? Смятате ли, че задължителното регистриране ще може да работи на практика? И трети въпрос, пак във връзка с Ремит. В много държави членки има търговски, т.е. много държави членки имат търговски споразумения с трети държави в рамките на двустранни отношения? Как ще избегнем евентуалните злоупотреби от страна на такива трети държави? Благодаря. Председателят, благодаря колегата Енчо. Благодаря, господин председател. Аз също искам да поздравя нашите гости, които за първи път са сред нас. Това беше първо представяне на дейността на тази агенция тук в Европейския парламент. Аз лично присъствах на официалното откриване в Любляна на 3 март и се убедих, че агенцията разполага с необходимите условия за работа. Надявам се, че ще работи успешно. Необходима е добра координация между националните регулаторни органи, за да може да се осъществи ефективна и устойчива енергийна политика в Европа. особено е важно да задълбочим връзките във вътрешния пазар. Надявам се, че тази координация, сближаването, съгласуването на енергийните системи на европейско равнище ще се подобрят. Знам, че сте си поставили за цел присъединяването на така наречените енергийни острови. Надявам се, че това ще си остане ваша важна цел и ще има заделени средства за изпълнението й. Наред с предложенията на Европейската комисия, се предвижда и разширяване на прерогативите на агенцията, срещу което пък има възражения от някои държави членки, които се позовават на някои от разпоредбите в договорите. Смятам, че трябва да се намери начин агенцията да се справи с този проблем – и да влиза в ролята на арбитър при констатирани нередности на границите. Знаем, че в момента това едва ли е възможно, но в бъдеще трябва да се мисли за това поне има колеги в Европейския парламент, които смятат, че въпросът може да се реши. Всичко, разбира се, ще зависи от конкретните резултати в бъдещата дейност на агенцията. Либерализацията на пазара в крайна сметка трябва да е в полза на потребителите, да стимулира инвестициите, а не да а, допринесе за забогатяване на шепа хора, както стана в Румъния където както в дистрибуторската мрежа, така и в останалата е, част на структурата се появиха много сериозни проблеми. Енергия. Ei ну fac altceva включително и поради нелоялно възлагане на поръчки и договори. И се появиха едни момчета, на които единствената им работа беше да посредничат, да купуват енергия на производствени цени и с огромен марш да ги продават на краен потребител. Ето за това говоря, че либерализацията не бива да доведе до изкуствено увеличаване на цените. Вследствие на на новата енергийна политика на Европейския съюз, както каза комисар Етингер, всички държави членки ще трябва да адаптират разпоредбите, законодателството си към европейските разпоредби. Това е ясно на всички, но статистиката показва, че някои държави членки все още срещат значителни трудности при прилагането на това законодателство. Може би трябва да дадем едно рамо на тези държави, да им помогнем по-бързо да започнат прилагането на това законодателството. Друго, което искам да подчертая е разраб... необходимостта от разработването на е, процедури за консултиране. Е, необходимо е да се организират и семинари, да се търси мнението на обществеността. Не по-малко важно е Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия да допринесе за една голяма реформа в Европа и за про посещаване на крайните потребители. Говоря за домакинствата, които не си знаят правата и за това не ги упражняват. Има изследване, което показва, че само 12% от европейските потребители са сменили доставчика си, например. Друга задача на агенцията ще бъде да информира европейските потребители по въпросите на енергийната ефективност. И не на последно място ще подчертая, че агенцията трябва да води постоянен диалог с нас, Европейския парламент, за да бъдем и ние в състояние да помагаме на агенцията при изпълнението на нейните цели като се имат предвид проблемите, които в момента пораждат националните регулатори, това е важен момент. Надявам се, че агенцията ще изпълни всички цели, които си е поставила и ще се справи с предизвикателствата, така както е заложено в работната програма за 2012 година. Надявам се, че дейността на вашата агенция ще допринесе за по-добро развитие в европейската енергийна политика. Е, Благодаря, господин председател. Е, Първо трябва да призная, че съм впечатлен от скоростта, от времето, за което успяхте да а, съберете щата и да а, въведете агенцията в експлоатация. Работната ви програма за 2011 година също изглежда се изпълнява по план. Създаването на контактна служба, служба за свръзка в Брюксел, според мен е много важно, защото трябва да осигурявате защита, застъпничество за това, което вършите в Любляна. Пет въпроса. Първо, комисията в многогодишната си финансова рамка е, е решила да задели 10 милиарда евро за енергийна инфраструктура. Все още е, не съм убеден, че ни трябват всичките тези пари, защото енергийната инфраструктура е регламентиран отрасъл. Там а, инвестициите са в порядъка на периоди от 40-50 години. Тогава идва възвръщаемостта чрез такси. Вие какво бихте предпоръчали на комисията? Ако ще даваме преки субсидии, ако ще даваме безвъзмежна помощ, трябва да има критерии за това за да се избегнат изкривявания? И също така, как ще, осигу... ще се осигури интеграция? Оператора на инфраструктурата, на инфраструктурния обект, ще, по, ще означава, че ще таксува по-низко за преноса на газ или електроенергия. Защото и също трябва да, получа, да бъде облаган с по-ниска ставка. И в противен случай ние ще а, облагаме и потребителите, и оператора. После. Комисията отне част от правомощията ви. И как това е свързано с трансграничното разпределение на разходите? Някои твърдят, че ни трябва механизъм за трансграничното разпределение на разходите за инфраструктура. Имате ли някакви размисли по този въпрос? Трето. За пазарите на газ. Винаги ме изумява факта, че толкова много влагаме в тръбопроводи извън Европа и толкова малко за тръбопроводи в Европа за преноса на газ от една точка на Европа до друга. Какво ще направите по този въпрос за подобряването на вътрешния пазар на газа? 4, четвърти въпрос, отклика на търсенето в областта на електроенергия. Кой е най-ефтиният подход към предотвратяването на нови инвестиции в доставки. Не, във вашата програма не виждам нищо по този въпрос. Това предвижда ли се за следващата година нещо да се прави по този въпрос? И последния ми въпрос разпределителната система, операторите на разпределителни системи. Мисля, че е правилно, когато а, настояваме на повече а, инвестиции на а, ниво оператор на доставки, но при разпределението, при операторите на разпределителните системи, каква модернизация се предвижда и какви промени? За мен е чест сега да дам думата на един член на нашата парламентарна комисия, който стана заместник председател вече на Европейския парламент. Ето, виждате, понякога човек може да, из, да израства кариерно и е, дори да е член на тази комисия. Заповядайте. Господин Чистър. Благодаря, господин председателю. Много се радвам, че като член на тази комисия бях издигнат до тази длъжност. Много ви моля да нулират, да занулите часовника, защото няма какво да говоря толкова времето. Много ви моля, може ли да го нулирате? Продължава да отборява. А, спря. Чудесно, благодаря. Не, не, аз много внимателно го гледах. Но от новата ми гледна точка трябва справедливо да се подхожда към тези въпроси. Благодаря ви, господин Поточник, господин Балц, за това, че се отзвахте на поканата ни. Радвам се да ви видя пред нас. Бих искал да ви напомня, че в законодателството сме ви дали възможност да идвате да говорите пред тази комисия, за да ни ползвате като основа, като платформа за прокарването на въпроси, които искате да получат по-широко внимание. За сега не мисля, че се изправяте пред някакви особени проблеми. Това е добре, но може, може да дойде време, когато ще се окаже удобно за вас да идвате да говорите пред тази парламентарна комисия. Така да се каже, отделно от е, общуването ви а, е, с комисията и по такъв начин да е, си запазите независимостта. Това е нещо много важно. Това не е обичайно за политиците, но а, аз проявявам сериозен интерес на а, плана за 10 годишно а, развитие и а, вашите действия в тая връзка. Защото енергетиката е дългосрочна работа. И ще ми е интересно да чуя, ако имате някакви допълнителни бележки е, за напредъка на тия планове за развитие. Дали имате някакви нови идеи и дали смятате, че 10 години е подходящ период. Когато аз се занимавах е, с е, директивата за инвестиции в сигурността на доставките, тогава предвидихме 10 годишен период, защото си мислих, че това е времето необходимо за изграждането на нова инфраструктура в отклик на възприятията за промени на пазара. Та имате ли някакви идеи по този въпрос и как регулаторите, с които работите, вие работите с също и как изглеждат нещата от гледна точка на операторите на преносните и разпределителните системи и системните оператори, с които работите. До сега работата ви върви добре. а, в парламента имаме междуинституционна група, сме създали е, за различните агенции и гледаме сътрудничеството е, на агенциите с е, държавите домакини. Както знаете, някои агенции са със седалище доста далеч от Брюксел и както си спомняте, ние сме предлагали вашата агенция да бъде именно в Брюксел. За това Искам да ви попитам по този въпрос, дали имате някакви коментари по а, действието на споразумението за седалището. Дали нещата вървят добре? Третият ми въпрос е свързан с ролята на агенцията при събитие N-1. Не знам дали сте се замисляли за това. Това, разбира се, е, е, е въпрос за е, преносните системни оператори, но вие по какъв начин бихте подходили е, към е, такова едно събитие, защото се носят слухове, че наскоро в държава членка е настъпило именно такова събитие. Говоря за Средиземноморка държава членка. Благодаря на Клод. но имаме и закриване на ядрени мощности в държава, която е поела ангажимент за това. Те въпросът ми е как е, смятате, че трябва да бъде организиран статута и ролята на агенцията от регулаторна гледна точка при подобни събития? Дали трябва да участва е, като осигурява помощ и координация. Благодаря, господин председател. Благодаря. Сега мога да дам думата отново на господин Поточник. Въпросите обхванаха много широк спектър. А, вашият колега също сигурно ще отговори на някои въпроси. Господин Поточник, вие ли ще започнете? или господин Мокса. Um, Благодаря ви, господин председател. Първо бих искал да поздравя господин Чечестър, с избирането му за заместник председател. Нези от нас, които са достатъчно стари, си спомнят как той е бил председател на тази комисия. Той определено заслужава всичко, което е постигнал. Бих искал от името на много колеги да изразя нашата благодарност и това е искана благодарност към тази парламентарна комисия, към парламента като цяло за всичко направено в областта на енергетиката. Много неща са били направени и те значително подобриха ситуацията. Това въжи и за агенцията, но и за целия енергиен сектор. Също така бих искал да подчертая нещо, което прозвуча в един от въпросите. Има реално сътрудничество между националните регулаторни органи и агенцията. Това се проявява по много начини по време на междинния период, когато се изпълняваше законодателство. Националните регулатори работиха вече така, все едно агенцията вече съществуваше. Така че дейността на агенцията отразява дейността и на националните регулатори. Освен това, националните регулатори предоставят собствени ресурси на агенцията чрез един сложен процес. Това въжи за помещения и зали за заседания и конференции, така че агенцията може да работи без никакви разходи. И накрая искам да подчертая, че това сътрудничество е сътрудничество и между националните регулатори, които си сътрудничат чрез агенцията и извън агенцията. Но това са взаимно допълващи се отношения. Те не предполагат никакво състезание. Никога до този момент не съм видял и се надявам, че няма да видя никакво нездраво състезание. И ако ми позволите да премина към втория въпрос на господин Енчо, що се отнася до координацията? Смятам, че има значително подобрение, що се отнася до координацията. Частично това е защото ние се срещаме много често, поне два дни в месеца понякога, дори и по-често. Така че наистина на нивото на работната група сътрудничеството е много интензивно. И това се отнася и до третия пакет, но и до всички предизвикателства в енергийния сектор. Вие знаете, че тези предизвикателства са сериозни и за това се срещаме толкова често. Има сфери, в които работим до някъде отделно от националните регулатори. Например, ограничените ресурси на агенцията означава, че ние като регулатори трябва да запълним празнотата и да имаме добри взаимоотношения с отделни страни като Русия и САЩ, а също така и с международни организации и органи. Важно е да гарантираме това, че това, което е одобрено от парламента като трети пакет, трябва да се изпълнява надлежно. Много е важно при изпълнението държавите членки да не подкопаят независимостта на националните регулатори. Призовавам ви, господин председател, много внимателно да следите този аспект. Третата сфера – това е разширяването на правомощията и противопоставянето на това от страна на някои държави членки. Ако оставя на страна въпроса с суверенитета, ще се спра на това, което за мен като регулатор е много важно – Смятам, че сътрудничеството и неговото измерение просто води към това агенцията да получи по-големи правомощия. Виждам това като съвсем естествена притегателна сила и това ще доведе до повече правомощия за агенцията исках да се спра върху общите въпроси. Благодаря ви, че ми дадохте думата, господин председател. Сега нашия директор сигурно ще отговори по-подробно. Ще се постара да отговоря на всички въпроси, но също така ще потърси помощ от моите колеги. Беше зададен въпрос за регламента РЕМИТ и за това какви дейности планираме да изпълним. Както казах, подготвяме становища за това как може да се извършва пазарния надзор в съответствие с регламента РЕМИТ. И разбира се, ние извличаме полки от практиката, включително практиката на националните регулатори, за да разработим наши собствени процедури. Аз виждам тук две измерения. Първо, да можем да поискаме повече сътрудничество с националните регулаторни органи, които ще имат повече правомощи в областта на разследването. Ние ще имаме повече аналитичен капацитет. Затова смятам да привличам националните регулатори, когато има сериозни основания за внимателно разследване на случаи за, на възможно нарушаване на правилата на функционирането на пазара. Мисля си, че по-скоро нашите правомощия са свързани с морално становище, а не толкова с принудително изпълнение. Ние трябва да призоваваме участниците в пазара да се замислят какво правят, но за целта трябва да следим внимателно тенденциите и промените на пазара. Европейската комисия, и ние сме загрижени от това, внесе предложение, което първоначално включваше 15 допълнителни служители. Трябва да кажа, че по това време бях консултиран, но тогава още не беше ясно каква точно ще бъде дейността ни и тогава изглеждаше, че тези 15 служители бяха значително под това, което дори първоначално ни трябваше Запознах се с опита на САЩ и регулаторния орган там, както и с европейския опит в държавите членки. Запознах се с органите, които извършват пазарен надзор и се допитах до тях какви са ресурсите, които са им необходими. И аз смятам, че ни трябват от 40 до 60 служители, а не 15, както първоначално беше предложила комисията. Ние приветстваме всяко придвижване в посока на по-последователна регистрация на участниците на пазара в Европа, както търговци, така и доставчици. Всяко едно придвижване в тази посока е добро. Ние определено ще сме за единна система за един паспорт. И виждаме, че нещата вървят в правилна посока. Що се отнася до търговските връзки с трети страни, ние трябва да гарантираме това, че няма никакви празноти и вратички в прилагането на регламента, защото търговията засяга Европа по един или друг начин и търговията трябва да бъде включена в пазарния надзор, което влиза в задълженията на, комисия, на агенцията. Извинете. Сега към въпроса за либерализацията и ситуацията от гледна точка на конкуренцията на пазара на Третно и други въпроси. Смятам, че тук Отговорността е споделена между Европейската комисия, агенцията и националните регулатори. Надлежното е и изпълнение на третия пакет и надлежното транспониране на този пакет в националното законодателство определено е дейност, която ще се разглежда от комисията. Като агенция ние най-вече се занимаваме с трансгранични въпроси, т.е. ние се занимаваме предимно с търговия на едро, но не, но не само. Националните регулатори очевидно запазват и укрепват своята роля и своята независимост на национално ниво. Ние вече започнахме да подпомагаме в някои държави националните регулатори, така че те да извлекат полза от най-добрите практики. Аз знам, че отговорът ми е не е много конкретен, но бих искал да ви дам представа за това, че отговорността не е само на агенцията, но и на регулаторите и комисиите, като цяло всички институции. В момента ние се стремим да работим в максимално тясно сътрудничество с националните регулатори. Имаме прекрасно сътрудничество и с Европейската комисия по въпроси, които представляват взаимен интерес. И сега бих искал да спра на два въпроса. Разбира се, регламентът Ремит е предизвикателство на агенцията. Ние сме нова агенция, те първа навлизаме в нашата дейност. Трябва да признаем също така, че и за националните регулатори този регламент е предизвикателство, защото преди това те не са имали отговорност за е, търговия с енергията. Мисля се, че е необходимо да се постигне оптимална координация между това, което прави агенцията, която основно събира данни, ги анализира и разглежда възможностите за манипулиране на пазара и злоупотреба с пазарно положение и съответно след това агенция трябва да уведоми за това националните регулатори. Така че дейността тече на две нива. На нивото на агенцията, на нивото на националните регулатори, защото повечето проблеми очевидно ще бъдат проблеми от трансграничен характер. Пазарното манипулиране най-вероятно ще обхваща две-три страни. Така че това е голямо предизвикателство. Убеден съм, че Мащабните пилотни проекти, които проведохме през последните месеци, ни позволиха да видим много добре как да организираме нашата дейност, по какъв начин да решаваме предизвикателствата, след като законодателството влезе в сила. Нещо за търговците от трети страни. По принцип, ремит се отнася до всяка търговска сделка, на европейския пазар. Така че при физическата търговия няма значение кой е собственикът. Разбира се, вариантите за електроенергия, извинете, опционите за сделки с електроенергия, които се извършват в Германия, могат да проистичат от Сингапур. Но физическите сделки ще се обхващат от ремита и тук няма значение кой е собственика на търгуваната стока. Сега за инфраструктурата за природния газ. Мисля, че ние в Европа искаме да постигнем достатъчна конкуренция в сферата на доставки на природен газ. Има достатъчен капацитет в системата за пренос, ако имаме достатъчно добър достъп до системи за газоснабдяване. Така че няма особена потребност да се строят хиляди километри допълнителни газопроводи. Имаме нужда от пренос на инфраструктура за електроенергията, но не и за природния газ. Мисля си, че това са въпросите, на които исках да спра. И ако ми позволите да се изкажа с няколко заключителни бележки. Бих се обърнал към господин Турмес. 10 милиарда са заделени целево за инфраструктурата. Трябва да гарантираме това, че няма двойно плащане на операторите на преносните системи, но преди това ние трябва да предложим критерии, за да гарантираме максималната ефективност. Що се отнася до обещетенията или възнагражденията за операторите. Става дума за промяна в законодателната рамка. Регламент 838 от 2010 година дава в момента много по-подробно писание на механизма, който е ключов компонент – за надлежащ анализ и оценка на трансграничните сделки и събития. Смятам, че това е много важна част от третия енергиен пакет. И накрая за реагиране на потреблението и операторите на разпределителните системи. Това е на периферията на нашите правомощия, защото аз казах, ние основно се занимаваме с сделки на едро. Разбира се, понякога се занимаваме и с операторите на преносните системи, но това не е в центъра на нашето внимание, тъй като това не е в центъра на нашите правомощи или нашия мандат. Но, разбира се, ние отчитаме факта, че те са важна част от дейността. Що се отнася до реагирането на потреблението или на търсенето, разбира се, ние ще следим това и това ще бъде в центъра на нашето внимание. 10 е, е, годишния план за заработване, не знам дали 10 или 15 години е по-подходящия срок, но може би 10 години е добър период за един подход към проблема. Ние изготвяме становище и препоръки по плановете, които се предлагат от ЕНЦО и очакваме от тях документи. Това, което вече сме получили, в момента се проучва от нас. Така че ние вече работим. Това е един процес. Виждаме, че новите варианти са по-добри от предишните. Сме сигурни, че новите варианти ще са по-добри от сегашните. За събитията. Смятам, че е важно да има система, която да реагира на събитията, но мисля, че трябва да оставим операторите на преносните системи да могат да действат свободно и да реагират така, че да се гарантира минимално прекъсване на снабдяването. Благодаря ви още веднъж за тази възможност да се изкаже пред вас. Парламентът и вашата комисия са едни от най-силните ни поддръжници и съюзници. Благодаря ви за вашата подкрепа, господин председател. Много благодаря на господин Поточник, благодаря и на неговите колеги за това, че бяха за първи път тук. Със сигурност това няма да е последното им посещение, защото въпросите, по които говорихме, остават на дневен ред. Благодаря ви. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. And, uh, uh... Следващата точка е краткия доклад на колегата Чаци Макакис за етапа, докъдето са стигнали преговорите с съвета по интегритета и прозрачността на енергийния пазар. Заповядай. Благодаря. Ремит всъщност е а, съкръщението за този регламент и трябва с радост да споделя с вас, че заедно с някои колеги тук успяхме още, е, да постигнем е, регламента да се приеме още при първо четене. Нека съвсем накратко да спомена някои неща, които са важни за нас. Първото го каза господин Поточник, регистрацията. Да, ще е, въведем по-лесна форма на регистрация, облегчен лиценз – и ще наложим е, както европейско, така и национално решение. То се подготвя. Търговията с емисии също беше включена в регламента Ремит по наше за, е, настояване и е, ще се извършва и регистрация. Що се отнася до санкциите, в зародиш е някаква хармонизация, т.е. минимални правила успяхме да наложим. За парламента беше решаващо че санкциите трябва да компенсират причинената вреда, т.е. винаги да са пропорционални и обвързани а, с вредата, причинена на европейския потребител. За това сме много благодарни. Що се отнася до а, отношенията между АСЕР и националните регулатори, то независимостта на директора, с когото се запознахме току-що, трябва да бъде укрепена нещо, което става в регламента за АСЕР, но и в Ремит. Ще се подчертая току-що. Чухме, че АСЕР се нуждае от допълнителен персонал, за да може да осъществява Ремит. Малко по-сложна беше а, дискусията около делегирани а, актове и другите актове. Wenig starker э, И актовете за изпълнение. Знаете, винаги се спори. А, по тези моменти. А що се отнася до вътрешната информация, успяхме да наложим ясен, недвусмислен текст, така че а, да става ясно, че става въпрос за преки физически щети от прекъсване на доставките. Искам да благодаря преди всичко на унгарското председателство, заедно с което водихме преговорите. Комисията също беше на лице през цялото време, но на председателството от Унгария никак не му беше лесно, защото съвета така спореше ужесточено. Особено благодаря на колегата Диор, който като унгарец успя така от психологическа гледна точка да изиграе решаваща роля и колегата Томас, както и вие, господин председател, с духовитото си водене на преговорите, също допринесохте. За това много ви благодаря. Това е последната ми официална дейност в комисията ИТРЕ. Както знаете, напускам комисията. Искам да благодаря на всички колеги и да ви благодаря и за вниманието сега. Председателят, благодаря ви. Добре, че успяхме да довършим този проект по такъв начин и за този строк. Благодаря ви и за чудесната работа, която вършихте тук в Итре. Да, светът е сложно място, но ще се виждаме по други места. А и вашата политическа група ще има друг представител тук в комисията, но така е. Сега Кнут Томас. Du bist dran. Ich finde das immer bedenklich. Винаги а, така се изпълвам с подозрения, когато се почнат да се сипят похвали тук. Аз трябва да кажа, че за разлика от колегата не съм чак толкова доволен от резултата. Ставам подозрителен, когато председателството на съвета каже, че е постигнало висини по време на е, преговорите. Лично аз бях с е, впечатлението, че бяхме прекалено меки на преговорите, прекалено много отстъпки направихме на съфета и мисля, че това е една горчива капка – във връзка с тези преговори. Да, естествено, успяхме да прокараме много от идеите си, например за въглеродния с регистрацията, но в крайна сметка имахме шанса да се възползваме от ремит, за да повлияем върху структурата на тази търговия с електроенергия и газ, която става някакси под тезгяха в момента. Този шанс го пропуснахме. Лично на мен ми се щеше да бяхме постигнали малко повече резултати в това отношение. Така или иначе, пакета е затворен. Сега ще се надяваме и АСЕР да получи достатъчен щат. Това ще бъде една от нашите задачи когато водим преговори по бюджета и до година, да наблюдаваме нещата, защото сега отдаваме огромно значение на АСЕР, възлагаме големи задачи. Те могат да се изпълнят със съдържание единствено с достатъчно персонал. Така че, пак казвам, въпреки леко горчивия привкус, все пак смятам, че се надявам потребителите в Европа да почувстват положителни промени. Благодаря на докладчика и на председателя и на всички, които участваха в преговорите. Колегата Дорк. Благодаря, господин председател. Не искам твърде дълго време да говоря. Искам обаче да благодаря на докладчика. Благодаря ви за чудесно свършената Господин Турбас вече говори достатъчно, но аз искам да кажа няколко думи. Искам да ви уверя и да ви успокоя, като кажа, че съм убеден, че сме постигнали максималното, което можеше при тия обстоятелства да бъде постигнато. Редица въпроси повдигате, които според мен също са важни, но не на всяка цена са в обхвата на първоначалното предложение. Говорите за допълнителни елементи да се включват. Изчакайте първо да включим тези, които са на дневен ред. Мисля, че подходът е правилен. И мисля, че сме постигнали компромис при сегашните обстоятелства и по отношение на ситуацията. Мисля, че това бе максимално добрия изход бързо се справихме и е, имаме на лице качествени правни разпоредби. Благодаря на докладчика за неговата всеотдаденост, за е, усилията, е, които положихте, заедно с унгарското председателство, разбирате. Е така, благодаря на всички, които е, взеха участие в е, преговорите. Не се случва често всички политически групи е, да са еднакво доволни от резултата. И то от всичките резултати. Надявам се, че и съвета и комисията също ще е, приветства този резултат. Надявам се е, успешно и е да се изпълнят разпоредбите. С това стигаме до следващата точка от дневния ред, след като изчерпихме тая. Следващата е седма извинете, 8. Госпожа Коларска-Бубинска е докладчик по това становище. Направо и давам а, думата, за да можем да изчистим този въпрос днес. Благодаря ви, господин председателю. Проекто становището за колективната защита е компромисен документ и мисля, че трябва да се подкрепи от нашата парламентарна комисия. Някои от нас бяха против а, колективната защита. Основният довод против е, че така се дава възможност за злоупотреба при предявяването на съдебни искове. А, според мен обаче колективната защита е много важен инструмент за потребителите и малките и средните предприятия. Ползата от такава система за нашите граждани е по-голяма, отколкото риска от злоупотреби в съдебното производство. Мисля, че е, трябва е, да се продължи към а, е, създаването на европейска система, обща европейска система. Заедно с това трябва да осигурим една а, силна система на защитни мерки, а, да защитим стопанския сектор от злоупотреби. Трябват ни и ясни а, правила за допустимост, отговорност, подсъдност и кой може да подеме инициатива за колективен иск. Първо, трябват ни ясни правила за допустимост. Например, трябва да се въдат ограничения за това, кои неправителствени организации и национални а, обществени органи могат да а, участват в искове. Второ, трябва да има гаранция от страна на участниците, е, че те са в състояние да покрият отговорностите за е, съдебните разходи, когато решението не е в тяхна полза. Също така ни е, трябват ясни правила за подсъдността. Трябва да предотвратим избора на най-изгодна правна система – на държава, в държава членка, в която обстоятелствата са най-благоприятни за ищците. Трябва да се гарантира по такъв начин една а, смазана система, добре функционирана система. Не можем а, да осигурим 100% а, а, неналичие на злоупотреби, но тези, а, тези защитни механизми а, трябва а, да предотвратят злоупотреби, като тези, които възникват в американската система. Както потребителите, така и другите заинтересовани страни трябва да получат това, което им се полага чрез, чрез правилно разпределена отговорност. Някои от колегите настояват допълна хармонизация на системата на колективна защита в цяла Европа. Аз лично съм съгласна с подобни размишления, но не мисля, че това е осъществимо, понеже правопорядъците в Европа се различават доста съществено. Тъй, че а, трябва да настояваме на една а, система, която да е обща на европейско равнище, на равнище Европейски съюз, но а, която да залага минимални стандарти. Комисията а, следва да даде насоки за допълнителни мерки, които вече държавите членки пожелания да изпълняват. И е така, например, по такъв ще е, зачетем е, принципа на субсидиарност и ще е, осигурим минимална защита на потребителите в Европейския съюз. Господин председател, колективната защита ще улесни достъпа до съда но е ясно и, че е механизма за альтернативно разрешаване на спорове често пъти е по-бързата процедура и може да се използва, може да се осигури при, по, за по-малко разходи. Е, мисля, че потребителите е, трябва да могат да избират е, коя процедура да е, следват. И така, благодаря ви. Е, с нетърпение ще очаквам измененията, които можете да предложите, до четвъртък. Благодаря. Приветствам това становище на госпожа Коларска-Бобинска. Смятам, че това е едно много силно и подробно предложение, много всеобхватно. И особено силна частта за предпазните клаузи и мерки. Ще спомена нещо, което много ми импонира – и това е ограничаването на критериите за органите, които могат да участват, защото ние всички искаме да избегнем това да създаде цяла една индустрия за искове, така както е в САЩ. Which, um, I, uh... И бих добавила, че ограниченията са такива, че имат право да подават такива искове само у нези, които са пряко засегнати. Просто това да не се превръща в една дейност за печелене на пари. Аз ще предложа някои изменения с цел да се разшири обхвата на предложението. Една група от хора, които биха могли да спечелят от колективната защита, това са малките и средни предприятия, които нямат достатъчно финансови средства, за да съдят големи фирми. Затова е много важно да изтъкнем необходимостта да се намалят разходите за воден на съдебни дела и да може процедурата да се опрости максимално. Искам да помоля Европейската комисия да предложи новаторски методи за осигуряване на средства за МСП, така че те да могат да водят съдебни дела. Трябва да има реална възможност за МСП да водят съдебни дела, когато те имат основания за недоволство. Освен това, бих искала колективната защита да обхваща и въпросите на екологичното право – защото много често виждаме ситуации, когато физически лица и търговски дружества са засегнати от инциденти, замърсяващи околната среда. При това това замърсяване надхвърля националните граници, например, това беше случая с Унгария, замърсяването на река Дунав. Затова бих искала да е възможно да има колективна защита и в тези случаи, така ще се приложи в трансграничен контекст принципа замърсителят плаща. И накрая въпросът за това дали ли колективната защита трябва да бъде въпрос на доброволно участие или отказ от участие. Мисля си, че и двата варианта би трябвало да са възможни и съдията да реши кой е най-добрият вариант за конкретното дело. Въпреки, че в много случаи присъединяването може да бъде добър вариант, има ситуации, в които отказът от участие може да бъде единствения начин за гарантиране на това, че всички имат възможност да подадат иск. Според мен е важно, когато има много хора, които са засегнати, например, от един дефектен продукт, ще има много потребители в Европа, които бих се сблъскали с проблеми заради този продукт, но на тях ще им е трудно да се организират предварително да внесат колективен иск. Мисля се, че е необходимо да се предоставя информация, която да помага на хората в такива случаи. Бих искала да изразя похвални думи за докладчицата за нейното изключително силно становище. Благодаря ви. Благодаря ви, колега. Председателят бих искал да привлека вашето внимание, че четвъртък е крайния срок за измененията. Господин Турмес и след това представителя на Европейската комисия. Преди това ще има още един оратор преди Европейската комисия. Клод. Благодаря, господин председател. Първо, благодаря на Лена за много балансираното становище. Знам, че вашата група е голям привърженик на колективната защита, вие успяхте да намерите баланс, нещо, което не е лесно. Един въпрос, по който трябва да сме абсолютно нееднозначни, е какви са следващите стъпки, които трябва да предприеме комисията. Има онези, които защитават идеята за рамково законодателство, има други хора, които са полза на по секторния подход. Проблемът с рамковото законодателство е, че то може да бъде толкова широко, че да не обхваща в подробности това, което е типично и необходимо за отделните сектори. Ние като докладчици в Сянка трябва да обсъдим това с вас, за да помислим какво е нашето мнение. Мисля, че трябва да имаме тази идея за законодателство, което да се отнася към конкретни сектори в сферата на конкуренцията, защитата на потребителите. И, както каза Фиона Хол, много правилно в сферата на опазването на околната среда, така че да имаме по-целенасочени инструменти на разположение, по-целенасочени правни актове. Ние внесохме изменения за двуетапна процедура защото ние смятаме, че по този начин може да се отговори на критиците на този подход. Каква е тази двуетапна процедура на пробните дела? В страната, която не е много засегната, вие се обръщате към съда и съдът установява кой е отговорност. Това е първият етап. На втория етап – малкото и средно предприятие, малките и средни предприятия, потребители или граждани от други страни, ще използват това първо съдебно решение и ще поискат обещетения. Това е една система, която се защитава от немските и френски съдии. Има доклад на Френския сенат по този въпрос, има доклад и в Бундестага по този въпрос. Така че този двоетапен подход като че ли се радва на доста широка подкрепа в по-големите държави членки също така. Вие сте права, когато посочвате, че има риск от търсене на най-благоприятна правна система, но мисля, че това не е и в интерес и на малките и средни предприятия на гражданите. Има още един момент, по който ние сме категорично не съгласни с вашето становище и това е принципът изгубиля делото плаща. Реалността е, че малките и средни предприятия и Фиона също се спря на този въпрос – на тях вече им е трудно да намерят пари да плащат на адвокати. От друга страна, вие ще имате големи корпорации и те ще могат да финансират екипи от 5-10 адвокати. Ако вие прилагате принципа изгубили делото плаща, вие тогава ще създадете допълнителна тежест, тежест, защото малките средни предприятия ще, че другата страна е, ще неме екип от 15 адвокати, може би дори ще докара от щатите скъпи адвокати. Така че самият факт, че малките и средни предприятия ще знаят, че те отиват в съда, а принципът, който вече изгубиля делото плаща, това може да създаде огромни пречки пред малките и средни предприятия, пред гражданите и организациите да започнат дело в съда. Така че аз мисля, че имаме нужда от решение. Или изцяло не включваме, това е изцяло изключваме тази тема. Освен това има разпоредби за малките искове. Може би трябва да помислим дали това, дали това не е една възможност за нас да не се отказваме, да не избягваме една ситуация, в която потенциалните ищци да се отказват поради това, че са застрашени от големите съдебни разноски. Като цяло ние сме много оптимистично настроени към вещето становище и смятаме, че ще успеем да намерим общ език и обща позиция. Мерси beaucoup, monsieur президент. Госпожа Кростет. Благодаря, господин председателю. Преди няколко години чухме за първи път за този въпрос, тази идея за колективната защита и започнахме да го обследваме. Аз имам някои притеснения. Не мисля, че Е правим нещо особено полезно. Изглежда ми, е, че обръщаме нашето бедно европейско право с главата надолу и го превръщаме в англосаксонско право. Докладчика иска да включи някои предпазни или предохранителни клаузи, за колективна защита, но оставам с усещането, че Европейската комисия предстои да отхвърли котията на Пандора по този въпрос и не знам какво ще излезе от там. Не знам дали това, което ще излезе, ще е толкова положително, колкото си мисли докладчицата за потребителите и за малките и средни предприятия. Това, което ме тревожи е, че когато комисията отвори е, котията, е, ще се сблъскаме с някои много сериозни последици. Най-вече за малките и средни предприятия. Не, че съм особен песимист по този въпрос. Може така да звуча, но не съм. Искам просто да е, си оглася тревогите. Изглежда ми, че е малко преждевременно да се въвежда е, механизъм на европейско равнище – механизъм в правната система. Макар и да има държави членки, които а, си имат такива независимо функциониращи системи. системи. Такава една а, хоризонтална, съхватна система може да доведе до непредвидени обстоятелства и последици. Аз ще следя внимателно развитието на този въпрос, но а, искам от сега да кажа, че съм доста разтревожена и ми се щеше ние да не се занимаваме с въпроса за колективната защита. Сега, след като е тръгнало, естествено ще трябва внимателно да следим нещата, за да не се получи, че е, след няколко години, че сме създали нещо, което не е било нужно. Благодаря. Комисията иска ли да каже нещо по въпроса? Ако не, тогава госпожа Бобинска. Или все пак комисията. Заповядайте. Просто трябва да а, побързаме. Благодаря, господин председател. Предния път, когато бях тук да говоря пред вашата комисия, обясних, обещах, че ще ви запозная с резултатите от общественото допитване. Не можах да ви ги дам миналия път поради огромния брой отговори, които получихме. Над 300 са отговорите, които сме регистрирали. Те са дошли от най-различни заинтересовани страни, асоциации на бизнеса, асоциации на потребителите. 14 от 27-те държави членки, което също е изключително дадоха своите отговори и сме получили близо 20 000 писма от граждани. Като цяло, заинтересованите страни приветстват това упражнение да се търсят общи принципи на колективната защита. Като, например, обособяването на принципи които да бъдат общо приложими от различните области на правото. С това се занимаваме днес. Хората често пъти подчертават нуждата за осигуряване на достатъчни а, предпазни клаузи срещу злоупотреба при предявяването на съдебни искове. Знаете, че това е въпрос, който често пъти беше повдиган по време на допитването. Често пъти се е, дават за примери е, американските колективни искове и злоупотребите там. Това естествено трябва е, на всяка цена да бъде избегнато. Също така се говори често пъти за доброволното включване или доброволния отказ. Повечето заинтересовани страни предпочитат изрично включване, а не изрично, изречен отказ. Също бе повдигната необходимостта да се насърчи альтернативното решаване на спорове, което няма да бъде задължително, разбира се. Тоест, възможност за альтернативно разрешаване, за да може да се избегне съдебния път за гледане на колективни искове. Що се отнася до нуждата Европейския съюз да играе по-голяма роля, отколкото установяването на общи принципи, не е ясно. Например, да се предприемат мерки с задължителен характер. Представителите на стопанския сектор обикновено се противопоставят на тази идея, а пък потребителите са за. Държавите членки са на различни мнения. Друго нещо, което става ясно от допитването е, че заинтересованите страни биха искали механизмите за колективна защита да са приложими не, не само спрямо, на, а, спрямо потребителите като жертви на европейското законодателство, но също и спрямо малките и спредни предприятия. И последното нещо, което искам да споделя е, че сред заинтересованите страни а, има сериозна подкрепа и вяра в а, представянето, представителите, идеята за представителите на а, жалбоподателите и щците. Сега, друг е дали тези представителни органи трябва да бъдат държавни или частни. Това са основните заключения от допитването до обществеността. И мисля, че основната полука е, че е, тази инициатива за създаването на общи принципи е много важна, но допитването не ни а, е, дава някаква особена представа за това каква роля би следвало да играе Европейския съюз. Много ви благодаря. И сега госпожа Коларска-Бубинска. Има много противоположни интереси в всеки един такъв случай, всеки казус. От една страна са потребителите, от друга страна са стопанския сектор, които се боят от злоупотреби. Затова трябва много внимателно наистина да подхождаме при разписването на становището си и към всички решения, които ще вземаме. Искам да благодаря на Фиона, която си тръгна, но тя спомена специалния фонд, който комисията би могла да открие, за да подпомогне а, малките предприятия, които са противопоставени на другите предприятия. Аз бих приветствал такава инициатива, защото така или иначе има твърде много а, проблеми с бюджета. Но мисля, че ще е много трудно наистина да се създаде фонд, е, който да е в помощ на е, малките предприятия, които искат да заведат е, иск. Аз знам, че за някои дребни предприятия ще бъде много трудно. Това така или иначе би било много полезно наистина за малките предприятия да има малките древните предприятия. Не, не винаги става въпрос за древни предприятия, които се съдят с големи предприятия. Понякога са противопоставени две малки предприятия. Some, uh, Трябва да достигнем до някакво съгласие и мисля, че е, трябва да дадем по-категорична подкрепа на альтернативното разрешаване на спорове, защото е, то винаги е по-добрия път от е, съдебния. Opinion, but maybe this is the, I would say the third road to... Това така да се каже е третия път за изразходване на всички възможни извънсъдебни пътища преди да се стигне до съдебната процедура. Така ще имаме една двояка система, вместо да въвеждаме една национална и наднационална система. По-добре е като един от етапите или една от инстанциите, ако щете да бъде а, е альтернативното разрешаване. И така, ще очаквам вашите предложения за изменения и тогава ще има още какво да обсъждаме. Много ще се радвам, ако комисията ни изпрати резултатите от допитването, това резюме, което споменахте, би било много полезно за нас да се познаем с него преди да достигнем до окончателно решение. Знам, че няма категорични резултати от това допитване, но все пак може да оттам да изникнат някои интересни идеи. Благодаря ви. Okay.